Right, good afternoon everybody. If you... Добър ден. Много ви моля, вземете местата си, за да започнем работа. Вече докладчиците са тук, но много ги моля да вземат местата си. Първата точка на днешното заседание е размяна на мнения, свързани с извънборсови деривати, централни контрагенти и регистри на транзакции. Е, господин Ланген е докладчик. Имате думата, господине. Yeah, Dank, Благодаря ви, госпожо председател. Задните редици вече се запълниха, но отпред депутатите липсват. Ще започна с три предварителни бележки. Първо, работната група в съвета многократно се събира и заседава и предложи да се промени предложението на комисията. Става дума за по-добра регулация на пазарите на извънбърсовите деривати. Освен това, от 5 януари 2011 година има вече е, един документ, който е малко модифициран от унгарското председателство, но е възприят е, още по време на Белгийското председателство. Унгарското председателство предлага да се разширят нещата, независимо от решенията на Г-20, на срещата на върха, на държавните е, и правителствените ръководители на държавите членки на Европейския съюз, независимо от предложенията и вижданията на парламента и комисията. Ако на борсата това не създава проблеми, най-малкото трябва да знаем, че няма и да допринесе за повече прозрачност. Същевременно смятам, че в никакъв случай не бива през задната вратичка да се уреждат нещата. Това е нещо абсолютно неприемливо. А съветът очевидно възнамерява именно по този начин да регламентира нещата по отношение на някои специални продукти. И още нещо ще кажа. Нашата е, служба по научните въпроси вече е подготвила едно становище. Имаме един кратък документ, който все още не е публикуван, но е, бе предоставен на докладчика, на докладчиците в сянка, на господин Миничи, на господин Куте, на госпожа Свен е, и останалите докладчици е, в сянка. Сега тези е, общо два документа трябва да се оценят. Е, те са свързани с член 7 клиринг е, клирингови служби и би трябвало да се види е, доколко съответстват на представите на Европейската комисия или противоречат. Е, във всеки случай всичко това трябва да се изясни. През следващата седмица или тази седмица, още и е сряда вечерта, ако има яснота по въпроса, аз ще представя на секретарията моя доклад. Той е вече готов. В него са отразени и консултациите в съвета, становището на Европейската Централна банка, както и някои аспекти на проекта, изготвен от правната комисия на парламента. Така че аз съм готов да ви предоставя проекто доклада. Както казах, през така, целият ден в сряда, най-вероятно за утре става дума, ще мога да си набавя липсващата до момента информация и да ви е, предоставя проекто доклада. А, на 28 февруари ще мога да направя и втора Второ представяне на доклада на 15 март е крайния срок за внасяне на изменения. След това на 4 април вече е, ще ви информирам за това дали са постигнати някакви компромисни предложения. На 20 април е, ще гласуваме в комисията. През юни ще трябва да се гласува докладът в пленарна зала. Това са в общи линии сроковете и смятам, че мога да ги спазя. През пролета на равнище съвет ще се вземе решение по тези въпроси само по себе си е, това е нещо хубаво, но съветът е, крайно време е той да се откаже от е, едноличното, така да се каже, взимане на решение, без да се съгласува позицията и на останалите институции, най-вече на парламента. Нека да се спра на приложното поле, което вече засегнах отчасти. Съветът смята, че трябва да се разшири приложното поле и да се обхванат всички деривати но както чувам, е, все пак има една, един малък брой, който е, така да се каже, изключен от е, това приложно поле и той нараства по данни, с които разполагам. Изрично ще подчертая, че става дума за борсови дерифати, които представляват 80% от е, търгуваните на пазара ценни книжа, 20% е, се търгуват на борсата и би трябвало да сме особено внимателни. Когато чувам аргументите на унгарското председателство, доколкото съм запознат с тях, трябва да кажа, че не съм абсолютно убеден за в това, че е необходимо едно толкова голямо или дори генерално разширяване на приложното поле. Декларацията на Г20 се отнася изключително до клиринга, търговията на извънбърсовите дерифати и за това се налага е, разграничаване. Клирингът е, функционира до този момент, работи отлично информационен вакуум съществува само по отношение на нерегулираните пазари. По отношение на регулираните пазари всичко върви чудесно. В САЩ също се е, въвеждат в момента разпоредби, свързани с е, извънбарсовите деривати и за това ние би трябвало сериозно също да се замислим и да се опитаме да обхванем основните финансови пазари с нашата уредба. Днес преди обяд водих разговори с представители на унгарското представителство. Обръщам се към колегите с апел да подкрепят предварителната версия за приложно поле, така че съветът да не може да прокара своето решение или най-малкото да се почувства притеснен. Навсякъде на практика той е задраскал думичката извън борсови. В проекта. Освен това, има изключения. В е, член първи има повече или по-малко основателни претенции. В е, предложението на комисията е, се включва едно генерално изключване на някои от участниците на пазара. Аз лично съм против подобни генерални договорености. Предпочитам изключенията да се решават от е, клиринговият орган или клиринговата банка. Тук е, ще подчертая, че Държавните банки, които търгуват с деривати, така се попадат в центъра на вниманието, но това не бива да се е, допуска. Можем да допуснем едно изключение, не търговски банки, които са изцяло в ръцете на държавата – това могат да бъдат и насърчителни банки, е, но ще бъде много трудно да се разграничат нещата. Така че тук е, на практика ще внеса едно предложение и искане за е, включването на специално съображение в преамбюла. Сега има предложения и виждания на колеги, че трябва да се въведе един пенсионен фонд. и в това приложно поле трябва да обсъдим въпроса. Специално по отношение на пенсионният фонд ми се иска да се консултираме с експерти в тази област. И на трето място участниците е, на пазара, които работят в друг сегмент, да кажем енергийната търговия, търговията с енергия. Те обаче е, не попадат е, в полето на е, така, дериватния контрол. Има друго предложение, което се подготвя от комисаря по въпросите на енергетиката, така че те ще бъдат регулирани по друг начин но е, целта, която се преследва е същата. Комисията е, естествено би могла да предприеме действия по отношение на всеки сектор, но във всеки случай в е, предложението, което обсъждаме в момента, не се включва енергийния пазар. И застрахователните деривати, там има няколко форми, е, да кажем залози, ипотеки, при които действащото към момента законодателство предвижда значителни мерки. Е, така че е, дериватите в областта на застраховането не бива да попадат в това генерално или общо изключение – Същевременно има и общи инвестиции в ценни книжа или групови инвестиции в ценни книжа. Тук е, трябва да помислим за това как точно е, ще регламентираме нещата, така че те да се е, управляват и решенията за тях да се взимат от централния контрагент. Има и специални случаи, малки и средни предприятия, които имат малък дял и то е един по-особен вид деривати в определени сектори. Тук комисията ще трябва да предприеме допълнителни проучвания. Ние ще го поискаме изрично. А що се отнася до компенсационните плащания, банката, клиринговата банка за компенсационни плащания е в Базел, там ще трябва нещата да се обсъдят и в съвета. И така, важно е естествено как точно ще се определят изключенията. Освен това, стигам и до следващата важна точка. Това са нефинансовите контрагенти. Съществуват е, много проблеми. Очевидно, според мен, предложението, което е внесено от комисията, ще трябва да се промени. От една страна се предвижда информационен прак – от определен прак нататък е, не се предвижда регистриране. Това е нещо, което според нас ще доведе до конфликти и ще наложи изменения. Ние предлагаме да отпадне този информационен прак, но същевременно да има едни минимални изисквания по отношение на регистрацията, така че в е, регистъра за транзакциите да може да се направи по всяко време справка. Това ще бъде и един по-удобен вариант за малките и средните предприятия. Така че от една страна регистрационният режим ще остане, но същевременно е, нещата ще бъдат по-комфортни и по-удобни за малки и средни предприятия. Клиринговата банка ще трябва да се превърне в, е, така да се каже, предприятие за деривати клиринговата банка за нефинансови контрагенти ще се отнася до определен вид притежатели на деривати. Има различни предложения от е, различни държави членки, които се отнасят най-вече до функциите на ЕСМА, който трябва да направи списък е, според тях. Е, аз лично смятам, че изготвянето на един такъв списък не е необходим, но същевременно трябва да се стандартизират договорите и Същевременно да се определят различни класове деривати в зависимост от риска. Има лихвени и валутни деривати, които не са толкова рискови, които би трябвало да бъдат отделени в специални класове. А същевременно когато става дума за деривати на е, предприятия, е, които са свързани с определени е, инвеститори, инвестиции и така нататък, те могат да бъдат обособени в трети клас. И затова бих предложил два прага, един качествен и един количествен. Качественият праг би трябвало да взима под внимание най-вече значението в определен пазар или в определен сегмент на пазара. 0,1% е, пазарен дял от даден пазарен фрагмент би могло да бъде, така да се каже, мярката, е, в зависимост от е, големината, е, така да се каже, на сегмента, на пазарния сегмент, е, нещата могат да придобият доста значителни размери. На второ място това са фирмените или така, производствените показатели, балансови суми, кредитен риск или други фактори – Ако един от двата фактора е на лице, тогава се извършва клиринг и клиринговата банка ще трябва да извърши клиринга, да верифицира нещата, да ги представи на комисията и така нататък на ЕСМА. Но как точно, в крайна сметка, е, ще се реши въпроса с е, тази служба, извършваща клиринга, е, ще знаем след две години. Освен това, централните контрагенти би трябвало да оценяват и риска на контрагентите. Има също времено, както ви казах, е, предложение. Това е и моето виждане, че трябва да се въведат едни определени минимални стандарти за регистрация. При нефинансовите контрагенти е, задължението за клиринг естествено е свързано с допълнителни разходи. Като това е, би трябвало да се е, предвиди съответно като един клирингов прак и да, не, да няма надхвърляне на този прак на разходите. Необходими са, естествено, е, проучвания, за да се определи клиринговия прак. И сега, ако задължението за клиринг е, се въведе, то трябва да бъде обвързано с определени условия. Е, да кажем, ако клиринговият прак е надхвърлен в продължение на 90 дни, тогава вече настъпват обстоятелства, е, при които се предвижда задължителен клиринг. Аз бих искал да предложа Допълнително, допълнителният клиринг на наличните е, е, договори за деривати е, да е, може да бъде удължен, така че е, при всички положения обаче да не надхвърля две години. И така, как би могло да изглежда предложението клиринговото задължение може да се въведе според комисията за всички деривати, но това при всички положения няма да е, бъде от е, съществено значение за системата и дори ще я натовари прекомерно много. Особено, когато става дума за определен вид предприятие. И за това аз мисля, че е, все пак е, един по-разумен подход е, по отношение на задължителния клиринг е препоръчителен. Друг въпрос е свързан с дружествата майки и дъщерните дружества. Когато те са с консолидирани баланси, т.е. поне 50% от балансовите суми, и трансгранична дейност да не се въвежда задължителен клиринг, тъй като задължението за клиринг е, може би е, е нещо разумно и смислено в случаите, в които става дума за компании, които оперират е, трансгранично, но също ще е, загубим възможността за вътрешен клиринг вътре в е, компанията, което едва ли ще ни помогне. Следващия комплекс каза, касае е, разрешителните и допускането. Е, взех за основа мнението на един колега, който каза, че предложението на комисията създава една допълнителна бюрократична а, тежест, което пречи на бързото и ефективно регулиране. Аз виждам, че страните членки, които са само вторично засегнати. Петър, да говорим за твоите предложения. Задължението за клиринг тук Е, на това задължение не бива да се пречи е, чрез е, бюрократични процедури, така както е предвидено в предложението. защото така както е предложението в момента, за изготвяне на общо становище трябва около 50 души да се разберат помежду си. Затова аз приех предложението на колегата Скинер, така наречените колеги да бъдат изцяло премахнати, а ЕСМА да се консултира с Европейската система на централните банки относно праговете и да използва възможността с надзорните органи на засегнатите страни членки да проведе консултационен процес без регламентиране и без да се излиза с общо становище. Допълнително тук е важно тези предложения да дойдат от Европейската система на централните банки. Допускането не трябва да се извършва от е, орган, чието отговорности не са ясно определени. И точно заради това допускането на един централен контрагент трябва да става в страната членка, в която този контрагент има е, своето седалище. Това е ясно, според мен. Тук от това не са засегнати всички страни членки. ЕСМА трябва да гарантира яснота на условията и да направи арбитраж на страните членки, така както се правеше в миналото в Ирландия и в някои други държави. Което означава, че в по тази точка искам да приема без всякакви резерви предложението на колегата Скинер. След премахването на колегиите и подсилването на позицията на страните членки за допускането, си задаваме въпрос какво е положението с централните контрагенти от трети държави. Според мен тук предложението на комисията е прекалено скромно. Трябва да създадем равноправни условия за конкуренция. Съвета, а, и аз го подкрепям, предлага допускането на централните контрагенти от трети държави да се регламентира по същия начин, както и допускането на централни контрагенти от Европейския съюз. Освен ако комисията не допусне пусне по изключение централен контрагент от трета държава е, и то само ако има е, двустранни отношения с е, централен контрагент от Европейския съюз. Тук сме приели предложението на комисията. Следващата точка е оперативната съвместимост. Тук комисията беше доста сдържана по отношение на оперативната съвместимост, което означава, че ако оперативната съвместимост бъде разпространена върху всички а, деривати и всички централни контрагенти, ще се създаде едно ново а, измерение. И, и това се предвижда за сега за инструменти, търгувани на спот. Аз предлагам тези разпоредби за оперативна съвместима да бъдат изцяло премахнати и да се постави задача на комисията в един по-късен момент да помисли още веднъж за оперативната съвместимост, като има предвид цялата прозрачност на данните и така нататък. Така че цялата глава Пето Римско беше зачеркната от мен тъй като а, чрез а, такива нови е, връзки, тази нова съвместимост, могат да се създадат нови системни рискове и те трябва да се обмислят. Що се отнася до а, задачата на а, ЕСМА, Европейския орган за ценни книжа и пазари и а, участието на Европейската система Предвижда се участието на Европейската система на централните е, банки. А, това стандартизиране може да стане през първото полугодие на 2012 година. Предложението на ЕСМА и комисията ще трябва да са на разположение до средата на 2012 година, а те имат нужда от повече разясняване в този изключително труден за разбиране пазар. Възосновата, възоснова на а, а, така наречения Франк Дот акти е въз основа на други документи, трябва да дадем време да обмислим а, цялата ситуация. Вътреш, сега, що се отнася до управлението, вътрешното управление на риска, а, тук мога да направя следното предложение. Надзор на централните контрагенти не трябва да се възлага на а, а, клирингов член, а на някой друг. имаме доста възражения и доста основателни забележки относно разпоредбите, касаещи несъстоятелността на централните контрагенти. Е, направили сме добро предложение. Комисията предложи ако най-големият клиников клиент е, фалира е, и втория и третия клиент фалират, е, капиталовото обезпечение трябва да бъде такова, че централният контрагент е, да оцелее. Тези е, разпоредби а, е, касаят а, е, изключително различната уредба за случаите, когато някой обявява несъстоятелност страните членки, така че трябва да се обмислят още веднъж. Що се отнася до регистрите на транзакциите, беше зададен въпроса колко трябва да бъдат те а, е, за всеки клас деривати, за всяка страна членка, само за тези допуснати в Европейския съюз Имаме регистри на транзакциите, два такива, които съществуват извън Европейския съюз и са създадени на доброволна основа. Те обхващат 80% от дериватите на шесте най-големи е, е, играчи на пазара е, на деривати. Те на доброволна основа регистрират своите транзакции. И тук стои въпроса по какъв начин ще успеем да а, обвържам тези регистри на транзакциите в Европейския съюз с регистрите в трети страни. Казвам това, защото ЕСМА в едно от своите изслушвания и Европейската Централна банка на работната група на съвета казаха, че според тях, не, е, според тях те не са в състояние с малкото персонал, с който разполагат и с оглед на многото задачи, които изпълняват, самостоятелно веднага и а, ефективно да изградят е, регистрите на транзакциите без а, е, помощ. Така че тук трябва да се намери някакво а, разумно решение относно регистрите на транзакциите. А, в това отношение предложението на комисията е като цяло добро. След а, дискусията днес, до сряда вечерта, искам да а, завърша а, а, моя доклад. Искам да благодаря най-сърдечно на всички колеги, на докладчиците в Сянка, на а, органите от средите членки и всички участници на пазара, които ми а, помогнаха. А, освен това, всеки колеги, както сме свикнали, може да внася изменения. Не би трябвало не бива да се оставаме да бъдем притиснати до стената от плановете на унгарското председателство да представи до 20 април окончателно предложение на съвета. Нашия план е до 20 април да изготвим нашето становище, да вземем първите становището на правната служба, така че до средата на годината да разполагаме с едно изменено предложение и съответно да го внесем за преговори с съвета. Най-последното, което искам да кажа е следното. А, мисля, че е необходимо да а, с, говорим за персонала а, и а, с който разполагат европейските органи и с а, а, тех, тяхната позиция. Казвам го с оглед на изслушването от тази сутрин, тъй като останах с впечатлението, че след създаването на такива общи европейски органи, все пак не при всички, не, не всички имат волята да ги снабдят с средства, с персонал и с правомощия такива, че да им позволяват за да се изпълнят задачите. Благодаря ви много за вниманието а, и а, ви моля да ме извините, че се впуснах в такива технически подробности. Thank you very much. Um, I'll now move on to, to the shadow. Много благодаря. Сега преминаваме към докладчиците в Сянка. Има много интересни е, разговори с председателството относно графика на нашия доклад. И аз непрекъснато казвам, че ние сме известни с това, че работим бързо. Но в никакъв случай няма да се подложим на натиск или засада да приключим документ, който в крайна сметка да не се окаже достатъчно а, прозрачен. От името на социалистите, желаете ли думата? Il mio sarà un intervento. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък. Мисля, че след е, тези наистина много изчерпателни обяснения, които чухме от е, колегата Ланген, трябва да навлезем в дълбочина на отделни аспекти. Естествено, че трябва да си сътрудничим, за да спазим очертания график. Имам една забележка по заключителните думи на господин Ланген. А, мисля, че и вие, госпожо председател, сте го казали. Естествено, трябва да си свършим добре работата. Но се налага и да се придържаме към сроковете. И така си струва, според мен, да проведем обмен на мисли за това как да организираме работата в, политическата, в политическите групи и най-вече в комисията. А за комисията специално си мисля, че би трябвало да насрочим и дата за публично изслушване преди датата за гласуване. Хубаво би било, естествено, да подготвим един доклад, който да се подкрепи от основните участници. А, инак мога само да подкрепя това, което чухме от господин Ланген. По първа точка имам да съобща следното, а именно някои заличавания, които господин Ланген предложи. Да, във връзка с плановете за разширяване на приложното поле. Не, аз мятам, че ние би трябвало да останем на първоначалното си виждане и приложното поле да обхване отиси. Тоест, извън борсовите деривати. Ще бъда кратък е, и затова е, преминавам направо към изключенията. Не би трябвало да въвеждаме някакви е, общи или глобални, както каза господин Ланген, изключения. Трудно е, естествено, да се разграничат нещата и да определим точно линията, но трябва да се опитаме. А що се отнася до нефинансовите контрагенти? Мисля, че наистина е важно да се разработят и определят количествени и качествени критерии. Колегата Ланген има такива намерения. Това са вече технически детайли. но мисля, че би трябвало да помислим за клиринговия прак. Това е един от е, най-щекотливите въпроси. Освен това, допускането на централните контрагенти, да, добре, струва си да се помисли за упростяване на действащите към момента процедури и структури. Обеден съм, че те са твърде сложни. Смятам освен това, че е неизбежно да се работи в тясно сътрудничество. Имам предвид ЕСМА и националните органи. А що се отнася до оперативната съвместимост, Подкрепям казаното от докладчика. Не мога за момента да се е, произнеса категорично по заличаването на член 5. А освен това, днес сутринта вече проведохме изслушвания. Струва ми се, че от Европейския парламент би трябвало да настоява да се е, предоставят на компетентния орган абсолютно всички инструменти и за управление, и за контрол по отношение на регистрите за трансакции. Те от техническа гледна точка естествено също са един много сложен въпрос. И няколко последни бележки. Естествено, че се развиваме по правилата на демокрацията. Многократно сме обсъждали нещата, но светът не е спрял да се развива. Така че нещата се променят в световен мащаб. Ще ви обърна внимание на следното. В рамките на регламента е, е може би, разумно да включим една препратка. Говоря съвсем конкретно за дериватите в е, сектора на селското стопанство. Селскостопански продукти, е, хранителни стоки, е, суровини. Междувременно вече забелязваме и така елементи на спекулативни сделки. Може би си струва да се застраховаме и срещу подобни спекулативни елементи в регламента. Във всеки случай, много-много благодаря на господин Ланген за работата, която той е свършил. Благодаря. Аз съм докладчик в сянка за Ауде, така че ще не правя няколко бележки сега пред вас. Благодаря на докладчика за обясненията относно доклада си. Мисля, че има интересни идеи, които може би ще сработят. Трябва да кажа, че някои аспекти от универсалния обхват ме примамват. Имам предвид а, регистрите. имайки преди това, че те може да се съхраняват всички данни, които са на разположение с интерес очаквам предложението ви, но казахте, че може би в изключенията може да се посочи, а, че именно изключваме там, където има еквивалентност по начина по който са уредени а, всички сделки, когато има сетълмент и съответно клиринг. Това е интересна роля на тези регистри. И също притесняваме това, което ние правим тук с директивата за капиталовите изисквания. Защото, разбира се, ще има последствия за директивата. За съжаление, не работим заедно с съответните места, свързани с тази директива и директивата за финансовите пазари. Е, чудя се как ще можем в крайна сметка да ги обвържем всички тези аспекти, защото някак си работим тук по този текст. Преди обаче да знаем какво ще се приеме по другите текстове, които от своя страна могат да ни наведат на различно становище относно изключенията. Трябва наистина да се опитаме да убедим комисията да поразмисли. Не съм сигурна какво ще правим. Може би ще трябва да помислим за делегирани актове. Може би това е единствения начин да излезем от ситуацията. Освен това, привличаме и аргументите, свързани с изключенията относно пенсиите. Това също е сложен аргумент, защото зависи от това как точно ще се а, отнасяме към обещетението и може би ще се наложи да се препишат активи. В крайна сметка е необходимо да се намери решение, защото е, зависи отново какво ще се случи в директивата за капиталовите изисквания 4. Трябва да се види какво предложение ще направят те, защото в крайна сметка е много важно всичко това да функционира няма как да има пенсионна система, ако не я сложим по правилния начин. По отношение за праговете, много е интересно. Когато се надвиши един праг, според мен е много интересно че не запазваме стоеността на дерив, деривата, не, всъщност не променяме стоеността на деривата. Няма тази, това колебание. А, трябва да се прави препратка към именно деня, в който се получава прехвърляне на съответния прак. По отношение на казаното, а, на листина имаме ясно предложение или поне предупреждение какво може да се случи. Не съм много наясно как точно можем да фиксираме всичко в твърди правила при положение, че Европейския орган за ценни книжа сега ще вземе решение точно какви са активите, как ще се уреди въпросите с техния сетълмент, кои точно активи ще бъдат подложени на сетълмент, коги ще се върнат. Зависи от фиксирането на референтната дата. Може да има доста дълъг период. После се питам дали ще може, ще се прави контрол върху неща, върху които всъщност няма как да се осъществява такъв контролер, как, е, контрол, как да се фиксират. Те са относително безопасни, така или иначе, а пък ще се влагат много усилие, за да не се получи в крайна сметка кой знае какъв резултат. Така че ето този въпрос е още ме тревожи. Разбирам, откъде идва идеята за него обаче. Що се отнася до регистрите, така че да можем обратно да получим данните за датите, струва ми се според мен. Тук става въпрос и за аспектите на риска. Може това да се превърне в несъществуващ проблем, защото когато е, централните контрагенди започнат да работят с различни класове активи, този въпрос сам по себе си може би ще отпадне. Освен това направих предложение, така че да може да се избегне съмнение корпоративното изключване. Е, то трябва да включва дейности по трезора и трябва да се проверяват, а може би да се направи и оди. Това е валидно за одита за дружествата, за да може в крайна сметка да извършим необходимото към съответната стопанска дейност, а не да, се, да съществува на практика отделна една финансова институция като, като е, вторична дейност. Russia. <laughs> yes. Um, the, the... Освен това, ми харесва казаното от Леонардо по отношение на търгуваните на борсата стоки. Трябва наистина да имаме по-голяма яснота по отношение на потоците стоки, които ще влязат съвместно. Не зная точно кога и как ще се случи това, но знае, че ще стане. Сега оставям бележките си. Знае, че и имам и още какво да ви кажа. Малко закъсняваме, но имаме и още а, желаещи за изказване. Имаме и да гласуваме. Цял час е предвиден. Може би няма да гласуваме чак цял час и затова давам думата на зелените Паскал. C'est évidemment plus compliqué d'avoir l'échange de vues sans, sans avoir le rapport, euh, n'ayant le rapport, donc on va essayer de faire cet exercice. Трудно е да се води дебат без да разполагаме с самия доклад. Въпреки пространното е, изложение от страна на докладчика, не е лесно да се води дебат. Е, вие сте възприели измененията на Питър Скинър, казахте. Аз не ги знам на изуст във връзка с премахването на колегиите, но не знам във вашето предложение кой а, отговаря за допускането, кой издава разрешителните. Не става ясно как ще стане регулирането в е, ежедневен план. А, и как ще направим така централните контрагенти да не са конкуренти по рисковия модел и да се борят за пазарни дялове. А ако нямаме общ надзор, реализиран от ЕСМА, това може да се реализира. Централните контрагенти са а, всъщност интересни. Има няколко а, регулатора, които действат едновременно и а, трябва да се погрижим за това да не се плъват още допълнителни арбитражни рискове, защото това ще, бъде, е, ще се отрази зле на, на единия пазар. Второ, относно ликвидността на Централната банка. Имаше предложение от страна на Европейската Централна банка, което аз обаче все още не съм успял да разбера напълно. Не успях да разбера за какво в крайна сметка става е, дума и вие на какво се спирате. Възприемате пред предложението на Европейската централна банка или е, какво? Трето. Трети въпрос имам. Е, във връзка с приложеното поле е, и то във връзка с американското е, законодателство. все още е очевидно не е взето решение какво ще бъде приложното поле на, нашата, на нашия регламент. Дали всички операции, всички крачи на пазара ще бъдат засегнати или само тези, които оперират и на американския пазар, които търгуват с деривати с Америка или ако работят само в Европа. Трябва ли да изпълняват тези изисквания, да изпълняват двойни изисквания? Аз не знам дали водите разговори с а, а, а, Комисията по ценни книжа и фондовите борси. А, дали а, тези, които търгуват със Съединените щати, ще трябва да се почерят на действащите там а, а, разпоредби. Интересуваме каква е вашата позиция и доколко си сътрудничате с американците. Освен това искам да засегна още два въпроса. Съгласен съм с Леонардо по отношение на суровините. Тази тема е важна. Френското председателство и ге... 20 имат право, тъй като а, е, суровините са основна тема. Е, няма смисъл да говорим за деривати, без да, оговор... без да говорим за суровините. Що се отнася до оперативната съвместимост, съм съгласен с вас. Малко е рано и съм съгласен, че тази точка трябва да бъде отложена във времето. Благодаря, Кей. Okay. Благодаря. Благодаря на докладчика за обстойното обяснение на позицията му. Мисля, че много се каза по отношение на това, което и аз исках да засегна в своето изказване. Има няколко области на тревога. Това е проблема свързан с баклоудинг, с пенсионната система, с достъпа до потоците данни и информация. Преди да се върна на този въпрос, искам да засегна въпроса на господин Ланген. Дали трябва да бъде за всички деривати или само за извън борсовите. Когато говорихме за g 20 за намаляване, желанието им за намаляване риска в системата при търговията, тогава въпросът е, когато се изпълнява а, ди, директивата за финансовите а, пазари, какво ще остане в областта на извън борсовите деривати? А, аз разбирам, че по смисъла на директивата голяма част от а, е, сегашните извънборсови деривати ще бъдат прехвърлени. На организирано място ще има и ново название, ще се наричат ОТФ на английски. И в такъв случай те ще бъдат преместени на практика. Следователно, извън борсовия дериват със сегашното му съкръщение ОТЦ на английски просто ще изчезне. Говорим за приложно поле. Можем да се върнем отново към тази тема. Ако ги разгледаме в изолация тази теми, когато направим а, норма за днес, може би тя няма да се отнася за утрешния ден, имайки предвид мерките, които ще бъдат приложени. Мисля, че е необходимо да водим този дебат, а, именно какво имаме предвид, когато говорим за регулиране на извън борсови деривати. Все още може да остане различен вид а, понятие, което да бъде използвано. Клиринга, разбира се, е свързан с намаляване на, систем, на системния риск тогава защо пък да не се включат всички деривати а, в дебата, а не само извън борсовите. Но разбира се, можем да водим този дебат за един по-широк и по-дълъг период от време. Е, извинявайте, но тези разговори в залата пред мен ме разсейват. Вече председателката съсегна някои от моите тревоги. Идеята, че можем да вземем портф... портфейлите на всички а, и да ги поемем като цял обем, да минат всички през централен клиринг, е малко налудничев. А, може би има две години, действително, но става въпрос за огромен брой договори по отношение на ретроспективното приложение на загона, мисля, че по-добре е да се движим с ден напред, вместо с ден назад. Така че по-добре е според мен да гледаме в бъдеще, а не да гледаме назад. Как ще принудим хората да направят клиринг на съществуващия си портфел, когато те няма да има как да го хиджира, ще се увеличават рисковете в средносрочен план, а няма да не се намаляват. Така че, това е моето основание и запазването на сегашното статук, статукво е проблем, който наистина за мен е тревога. Достъпа до данните. Тук става въпрос и взаимната оперативна съвместимост. Ако решим, че искаме конкурентна среда е, за централните контрагенти това ще работи, ако всички те имат достъп до съществените потоци данни, е, за да могат съответно да формират своите е, цена и е, обещетението да бъде централизирано в този смисъл или клиринга му да бъде централизиран. Тези потоци данни трябва да бъдат достъпни за всичките клирингови къщи, а не само до една, която да е свързана с тях. Така че, ако искаме по-добра среда, трябва да гарантираме по-добър достъп до данните, особено до индексите. По отношение на валутните курсове, пазара дали да бъде в приложното поле или не. Има голям дебат, включително и с САЩ. За мен няма смисъл в това, че големия спот пазар в света следва да бъде включен в този доклад. Струва ми се, че ако ще обсмисляме всякакъв аспект на този пазар, той трябва да бъде на форвардите, защото по този начин наистина ще можем да имаме някаква идея. Разбира се, сателмента е големия проблем. Как бихме могли по-голяма част а, да от пазара на валутата да минава през този пазар, вместо да насочим вниманието си основно върху компонента клиринг, който малко ще ни помогне за системата. Тоест, има много неща, по които можем да продължаваме да говорим. И е, въпреки, че вратата на господин Ланген е отворена, можем да продължаваме да дебатираме. Аз с нетърпение очаквам документа. Председателката, благодаря за тези колеги, които току-що влязаха. Малко закъсняваме с предишната точка защото имаме и доста време предвидено за гласуване. Господин Клюто и Вики Фор след това. Ja, danke schön. Благодаря ви. Колежката, която говори преди мен, се спря на финансовите продукти и дериватите, е, като ги утвърди, така да се каже, и подкрепи. От гледна точка на моята политическа група ние поставяме под въпрос необходимостта изобщо от е, такива продукти. става дума за спекулативни продукти. Зная, че това едва ли ще промени нещата, но все пак е, на всяка цена исках да обърна внимание на този факт. Бих искал да разгранича стандартизираните от нестандартизираните продукти. Стандартизираните не попадат в обхвата на централния клирингов орган. Нестандартизираните продукти Е, като че ли са най-рискови от наша гледна точка, защото те отварят всъщност една вратичка, през която могат да изтъкат и всички останали и да, с... така, да избегнат е, строгия контрол и всички други задължения, свързани и с клиринга. Това е втората ни забележка. По отношение на нефинансовите контрагенти, смятаме, че би било разумно да не посочваме така, връзката с, с същественото им значение за цялата система. Още една забележка. Не можем да приемем свързване на е, тези продукти с е, хранителни стоки, с суровини, е, така че деривати, свързани с, с космически продукти, се изключва от нас радикално, категорично. Господин Оланген говори за надзора. Аз мисля, че наистина идеята за последователен е, надзор е нещо, което ние бихме подкрепили. След като така и така трябва да признаем, е, независимо от това дали ни харесва или не, че тези продукти съществуват на пазара и с тях се оперира, трябва да предвидим един много стриктен контрол. И то, е, колкото е възможно, по-широк, всеобхватен контрол. Това е всичко, което исках да ви кажа. Вики! Благодаря. Благодаря на господин Ланген за тази много сложна тема. Вие повдигнахте този въпрос, на който искам да се спра, свързана с лоповете, ликвидността на банките и банковата система и директивата за финансовите пазари. Тук отново искам да кажа, че има е, ликвидни е, обезпечения, които би трябвало да подкрепят е, всички тези аспекти. Какво означава добро а, обезпечение, къде е държавният дълг, как точно ще се справим с кризата. В комитета Базел даваме до 2018 година за създава, период за създаване на нови правила за обезпечението. Тук влизат и, и застрахователните компании, и пенсионните системи и други. И може би те ще успеят бързо да променят естеството на своите инвестиции. Друго, което често дискутираме, е законодателство, което да съответства на това, което се случва другаде по света. И е, често ни казват комисията за разговорите с САЩ, които ежедневно провеждат. Бих искала да видя писмото, което заминал в петък от Селско-стопанската комисия, председателя заместник-председател, е, в е, е Комисията по търговия с стоковите фьючерси. И много ви моля, нека да видим каква, как, какъв е анализа на онова, което а, се предлага. Очевидно искат правила, но те трябва да бъдат правилните правила. И както вие казахте, не трябва да ни а, принуждава да действаме бързо, да вземаме решение бързо. Съгласен съм с вас. Трябва да видим какво се случва другаде по света. И ако нещо не е обмислено, тогава ще трябва да изискаме отново оценка на въздействието по отношение на нашето място на пазара. Председателката благодаря. Край на изказванията. Господин Ланген, искате ли думата? Само искам да кажа нещо по отношение на изслушването. Госпожа Доминиче го повдигна. При предзаконодателния доклад, както вече бе казано, имаше изслушване има възможност за изслушване, но то ще това място вече е запълнено с други планове. Имате думата сега, господин докладчик. Äh, Благодаря ви. Аз ще бъда кратък, защото ни предстои гласуване. Записал съм си всички ваши идеи. Благодаря ви за подкрепата. Искам да се спра на два въпроса. Първо, въпроса за изслушването трябва да помислим между решението в комисията и пленарното заседание да проведем изслушване относно изключенията, свързани с клиринговата къща, също така е във връзка с пазарите на суровините. И това е втория ми пункт. Що се отнася до пазарите на суровините, комисията обяви, че ще излезе със собствено предложение, което се бави, защото ако правилно съм разбрал, утре трябваше да бъде взето решение положението. след интервенцията на френския президент нещата малко се забавиха, но ще дойде становището. Що се отнася до приложното поле, и има явно някои поддръжници на предложението на унгарското председателство и на малкото мнозинство в е, съвета. Мисля, че трябва да проведем вътрешна дискусия. Сметам, че трябва да се придържаме към е, международните регламенти и към нашето предложение. Доколкото знам, комисията не е а, изцяло съгласна да разшири приложното поле и върху борсовите деривати, т.е. включи и регулираните а, продукти. Мисля, че комисията трябва да направи отделно предложение за тези деривати. Що се отнася до капитала а, има механизъм как посредством деградирани актове в последствие ще можем да включим предложенията, с които още не разполагаме. И заедно с директивата относно пазарите на финансови инструменти това ще бъде възможно. Засегнаха се е, няколко въпроса, които са включени в моите изменения, е, които обаче е, не обясних в момента подробно. Е, например, допускането на централни контрагенти, тяхното допускане от ЕСМА е, и допускането на регистрите на транзакциите от ЕСМА след изслушване. Европейската централна банка обърна внимание на това, че международно договорените стандарти трябва да бъдат включени в по-нататъчните спецификации. Отделно изменение имам по тази тема. Що се отнася до темата е, за суровините, аз съм съгласен с това, което е, се каза. Аз съм против забраната, аз съм против празните продажби и късите продажби, но е, колега Клута не можем да регулираме пазара на деривати с с забрани, трябва да създадем прозрачни е, разпоредби, които да подобрят е, прозрачността и да не натоварят излишно участниците и да позволяват да се овладеят системните рискове. Много благодаря. Thank you very much. Um... Много благодаря. С това приключваме обмяната на мнение по тази точка за тези, които не бяха тук, крайният слог на измененията е 15 март, 4 април за обсъждане на предложенията. А сега всъщност на практика ще се върнем малко назад, защото с вълнението на изслушването тази сутрин не приехме дневния ред. Така че може ли първо а, с, задна дата <laughs> да приемем дневния ред? Няма възражение, приемаме го. А, някои изменение. Много моля тези, които излизат от залата, да излизат тихо от залата. Съобщенията. Следващото ни заседание включва изслушване с Жан-Клод Трише като председател на Европейската централна банка понеделник 7 февруари от 3 до 4 след обяд. Освен това ще има изключително заседание в четвъртък преди обяд 10 февруари. Сред точките е изменението на договора за функционирането на Европейския съюз, процедура, която трябва да бъде прията в много кратък срок умолявам ви да излизате тихо от залата. Няма нужда да водите разговори шумни, докато председателката прави своите съобщения, ако желаете да влезете обратно пак в залата. И така, последното окон... съобщение, изключителното заседание, понеделник, 4 февруари в Страсбург, 14 февруари, между а, 7 7 и 8 и се Съжалявам за това. И така, след като преодолях грешките си от сутринта като председател, можем да започнем с гласуването на доклада на Ани Подимата. Имам още едно съобщение е, искане от НП да се направи разделно гласуване на 97, 94, 68 и ИТРЕ 12, първото изречение. Не знае дали всичко това го имате записано. Много моля секретарията да ми напомни, като стигнем до там. По отношение на 68 изменение, секретарията казва, че думите increase transparency, увеличена прозрачност е включено в компромиса 97, 94 и 12. Секретарията потвърждава, че няма несъвместимост с съществуващите компромиси. Разбирам, че първоначалното намерение е да има широко покритие на тези изменения от компромиси сивия оттенък по отношение на Б се отнася само за онези елементи, които са свързани с компромиса. След това продължаваме с 50-то изменение и това е окончателният текст на измененията. Госпожа Подимата желая думата. Ани? Uh, Благодаря. Бих искала да подчертая, че измененията 94 и 97 вече са покрити от компромиса, който сме постигнали. 94-то изменение е покрито от последната част на компромис ХАШ и последната част на компромис А. И по време на преговорите постигнахме споразумение. Що се отнася до 97 изменение, мисля, че е несъвместим с компромиса в параграф 8. Така че, според мен, не бива да попада по процедурата разделно гласуване. Жан-Пол. Uh, Жан-Пол или докладчика в сянка, който и да е той. Um, sorry, uh, uh, yes. Uh, just very briefly. Съвсем накратко. С нощи стигнахме до заключението, че тези две изменения не са покрити и за това НП предлага да се гласува по този начин председателката, както казах, секретарията са съгласни с госпожа Хюбнер. Да. Много съжалявам, госпожо председател. Аз също доста отдавна съм член на тази комисия и трябва да ви кажа, че е крайно необичайно един докладчик в сянка да излага своето мнение, секретарията да се присъедини към това мнение и никой да не пита докладчика дали тя смята това за допустимо, съвместимо или не. Ако прочетете текстовете, ще знаете, че съдържанието не е съвместимо, не може да бъде съвместимо, тъй като компромиса е носител на съвършено различен дух. За това ще ви помоля като председател суверенно да упражните своите правомощия и да не създавате тук правила, различни от обичайните и да следвате мнението на докладчика. Вече чухме мнението на докладчика и вярвах, че групите са се консултирали така че не е вярно, че докладчика не знае предварително. За съжаление, компромисните изменения се разпадат в последния момент. Аз не мога да взема решение без да разгледам текста и да реша дали всъщност има или няма нещо допълнително, но приемам аргумента, че може би са в различен дух, иначе нямаше очевидно да водим е, тази дискусия. Така че, в този смисъл, разбирам и ще се придържаме към компромисите, защото това е основата, върху основа на който всеки си е приготвил списъка за гласуване и мисля, че ще бъде трудно от тук нататък да обърнем нещата. Ако групите мислят, че това не е подходящо, тогава ще трябва да гласуваме срещу компромиса и да преминем през всички изменения особено спорните, да можем да ги намерим. Предлагам да продължим така. 94 и и 97. За това ставаше дума. А какво ще кажете за 12? Всичко наред ли е, госпожо Подимата? Искат разделно гласуване и за тези части. Докладчицата. Говорим за 94 и 97. Можем да информираме членовете на комисията, къде е несъвместимостта по отношение на компромиса и измененията, които ще бъдат подлагани отделно на гласуване. Ако искате, това ще го направя. Председателката. Тук ми казва, че това е една и съща точка, свързана с компромиса. Така. Започваме проекто компромис А. Започваме гласуване. Може ли електронно да гласуваме? Ще проверим и картите по този начин. Това просто е истинско гласуване, но и проверяваме картите. E Три НП членове в повече. I'm really embarrassed that I've forgotten my card, Sharon. Е, Шарен, много съжалявам и загубих, е, забравих си картата. Моля да ми извините. Гласуваха ли всички? Приема се.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 48 за, против, въздържали се. Мисля, че по същия начин стоят нещата. Приема се и 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис С. За, против, въздържали се, приема се. Оригиналният текст Едно за, против, приема се. Д, компромис, за, против, приема се. 58 за, против, въздържали се, приема се. Ще проверя, ако желаете. 58. Приема се. 60-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. 55-то за. Против. Въздържали се. Предполагам, че се приема, но нека да проверим с електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Приема се. Compromise E in favor. Компромис А. За. Е. Извинете. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. Но нека да проверим. Това е компромис. Трябва да се приема. но това не означава, че не трябва да вдигате ръка. Приема се. Компромис F. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Г. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Х. Разделно гласуване. Разделно. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Имаме разделно на разделното гласуване. Това е разделното гласуване поискано от АЛДЕ заради думата or failing that. Uh, за, за тези думи, които са за тези думи да бъдат включени, да гласуват против. Въздържали се, мисля, че се приема. Гласуваме за е, текста or failing that. Okay. Right. That is carried by... Приема се с един глас. Is fair. Oh, I see. А, разбирам, казва председателката. А вие, вие казахте, че тя се е забравила картата. Добре, това е, е проблем. А в такъв случай се отхвърля. Този глас е решаващ за гласуването по тази точка. Продължаваме. Компромис И. А, преминаваме към компромис И. За. Против. Въздържали се. Приема се. Не? Проверя, е, продължаваме към Development 8. 9-8 за, против, въздържали се, за, за 9-8, против. Въздържали се, отхвърля се 95. Втората част се отхвърли. Добре. Изменение 95 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 96 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 98 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис. Джей. На три части. There is another speed forward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 е Третата част е Since There is a Variety. Не, не е ли така? Може ли докладчика да ни обясни за какво става дума? На девети параграф има устно изменение, внесено от зелените, за заместване на думичката could с would на английски. Това е първото. След това разделяме абзаца на две части. Първия, първата част започва с stresses further и приключва с market efficiency, а втората част започва с also stresses и приключва финансови пазари, financial markets. Но първото е заместването на двете думи. Да се замени думичката could с would. Искаме това изискване за замяна, но втората част, която вие казахте, падали? Не. Разбирам това, но това означава, че ще се извади тази част. А третата се разделя на две. Well, I mean, if nobody from the Greens is telling me what this is about, we're not going to take that vote. Ако не ми каже някой от зелените за какво става дума, просто няма да го гласуваме. Няма да го гласуваме. Ще гласуваме така, както каза докладчицата. Who says I've got the same one as you? Right. First... И така. First, first, first. Right, we're doing, we're doing as the rapporteur said. Казваме, правим така, както каза докладчетата. Първото изменение е предложено от зелените. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Мисля. Ще проверим. Много ви моля да гласувате. Ясно давайте знак. Right. Uh, We've got complete voting cards. Okay, so that isn't carried. Не се приема. Втората част до Market Efficiency. Моля гласувайте за, против, въздържали се, приема се. И третата част започва с Also Stresses, само че приключва с Financial Markets. Моля гласувайте за, против, въздържали се, приема се. И това е края на гласуването по тази точка. След това компромис К, две части отново. Първата част stresses до implement. Моля гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Втората част започва с recalls и свършва до into account. Моля гласувайте за, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Компромис Л отново в две части. Първа част, моля гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се.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 Това е частта в сиво. И затова преминахме към 50-то. Но това е изменение на Алде. Не мисля, че Алде следва да се притеснява. 157. За. Против. Въздържали се. Може ли да проверим 157, моля? 157. Okay. And that's carried. Приема се. 159 in favor. 159 за, против, въздържали се, приема се. Само да проверя, 161 пада. Сто шестьдесят второ. За. То пада, така ли? 162 пада. Okay, that's a subheading. Okay, so that, that falls too. Да, пада и то. Докладчика така казва. Компромис W. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Хикс. За, против, въздържали се, приема се. 168 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Y за, против, въздържали се, приема се. 172 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но ще проверя. Моля 172 гласуваме. That's carried. Приема се. Сто седемдесет и трето за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да го проверим. 173-то. Okay. Приема се с един глас повече. Компромис Z. В няколко части, мисля, че три. Първа част за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Трета част за, против, въздържали се, приема се. Компромис АА, две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. И 3-1 за, против, въздържали се. По-добре да проверим това. Може ли да гласуват и повече от координаторите? Много ви моля. Uh, falls, it... Пада. Итре 2 за, против, въздържали се, приема се. Итре 6 за, против, въздържали се, мисля, че се приема, но го проверяваме с електронно гласуване. That's carried. Приема се. И 37 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, също с малко мнозинство. И 39 две части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. И 30 за, против, въздържали се, приема се. И 11 за, против, въздържали се, приема се. И 12 в две части, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. И 13 за, против, въздържали се. Нека да го проверим. Моля, гласуваме 13. И 3 13. Okay. Uh, and that falls. Пада. Uh, 180. 180 за. Против. Въздържали се. Приема се. 181 за. Против. Въздържали се. Приема се. 187 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Оригиналният текст за против, въздържали се, приема се. 182 за, против, въздържали се, приема се. 183 за, против, въздържали се, приема се. 185 за, против, въздържали се, отхвърля се. 186 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А, Б, за, против, въздържали се, Приема се. 191 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 192 за. Против. Въздържали се. Моля ви да проверим. 192. Oh, some abstaining going on. So, <laughs> right. Has everybody voted? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се с един глас повече. Е, ДВ1 не се гласува. Второ. Гласувайте за, против, въздържали се, приема се. И 3. 3. За, против, въздържали се, приема се. 9. 5. За, против, въздържали се, отхвърля се. 9 на Development. Моля за. Против. Въздържали се. Нека да проверим. 9. 9. Гласувахте ли всички? Приема се. Uh, next one is to... 9, За против, въздържали се, приема се. 193 за, против, въздържали се, приема се. 194 за, против, въздържали се, приема се. 3. Точка от преамблюла за, против, отхвърля се. Четвърто, за, против, въздържали се, приема се. Пето, за, против, въздържали се, приема се. Моля ви, нека да проверим, защото имаше не гласували. За пето изменение гласуваме в момента. Приема се. Компромис АЦ за, против, въздържали се, приема се. Компромис АД за, против, въздържали се, приема се. Компромис АЕ за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. АФ компромис за, против, въздържали се, приема се. АЖ за, против, въздържали се, приема се. 20 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. А хаш за, против, въздържали се, приема се. А и за, против, въздържали се, приема се. А Джей за, против, въздържали се, приема се. 300 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. Оригинален текст за, против, въздържали се, приема се. 32. За, против, въздържали се, отхвърля се. Оригинален текст за, против, въздържали се, приема се. 33. За, против, въздържали се, отхвърля се. 34. За, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Моля ви, нека да проверим 34-то. Всички ли гласувахте? Благодаря ви. Приема се. Първоначален текст. Едно. За, против, въздържали се. Приема се. Първо изменение за, против, въздържали се. Приема се. Проверяваме го. Oh. A thumb's changed direction here. Тук май се промени посоката а, вода. Отхвърля се. И така, от 2 до 6, моля гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. От 8 до 23 за, против, въздържали се, приема се. И сега моля режим на електронно гласуване. Удо, да, спираме. Иляни. Госпожо председател, това гласуване се различаваше много от постигнатите договорености между политическите групи. А споразуменията ни костваше много време. Благодаря на всички колеги, които направиха това, което винаги са казвали, че ще направят. Но други не спазиха оговорките и за да можем да обсъдим нещата в е, рамките на моята политическа група, ще ви помоля за едноминутно прекъсване на заседанието. Оли Шмидт също желая думата. Благодаря. Искам да кажа, че групата АЛДЕ ние придържаме към ангажиментите от миналата седмица и правим точно това, което обещахме. Благодаря ви. Yeah, anyway. Anyway, uh, anyway, um, the, the Групата на социалистите искат минута, за да се консултират, защото гласовете не са минали както са очаквали, така че за малко спираме. Много моля, не си отивайте, защото трябва да гласуваме окончателно върху документа. have we? I think. Udo, are we ready? Right. Удо, готови ли сте? Ани, ти също желаеш да кажеш няколко думи? Моля. Благодаря, Шарон. Като докладчик бих искала да предложа на моите колеги да подкрепят доклада. Честно казано, аз мисля, че бихме могли естествено да се справим и по-добре с тази задача. По отношение на някои от ключовите въпроси, ние естествено запазваме вижданията си които са доста различни, но би трябвало да сме в състояние да защитим достоверността на тази комисия и на този парламент, ако се придържаме към предварителните оговорки, а инак наистина съм убедена, че бихме могли да свършим работата и много по-добре. Не съм 100% доволна от резултата. И смятам, че би трябвало да запазим един съгласуван подход. Още повече, че това, което сме постигнали като споразумение, е, е резултат от една много дълга и уморителна работа. И така, окончателно гласуване по целия текст, електронно гласуване. Край на гласуването. 30 за, 4 против, 6 въздържали се. Това е резултата. Поздравяваме ви, госпожо Подимата. We, we still have quite an important... Все още имаме важна точка от дневния ред по отношение на договора. Много моля тези от вас, които излизат, нека го направят много бързо и тихо. She's the one yakking away stopping us from starting. Hmm. Correct. Right. Edward, Who is going first? Кой ще бъде пръв? Right, we're now moving on to agenda... Девета точка, а именно изменение на член 136 от договора. Имаме двама докладчика. Не знае кой ще бъде пръв от тях. Господин Сиклула, Едвард Сиклуна. Uh, Благодаря. Background to this report, as we know, Както знаем, възоснова на решението взето от 16 декември от съвета, разглеждаме тази точка ние много добре познаваме основанията на държавите членки и съвета да вземе това решение. Тъй като това е безпредседентна стъпка, процедурата е такава каквато е. Авко даде своето становище подробно, но също така и нашата комисия АЙКОН излиза с становище. Ние се консултирахме взаимно, така че се опитваме да съсредоточим повече върху съдържанието в нашата комисия, които са свързани с целите на комисията, пък ако разбира се, се спира повече на процедурните аспекти. Понякога обаче, както и друг път, нещата се припокриват. И вие самите, вероятно, ще видите подобни случаи в бъдеще. Според мен, между другото, по това сме съгласие в, с колегите от другата група, която също ще докладва, а, относно механизма, който се предлага – той действително е необходим инструмент, обаче не е единственият инструмент или механизъм. Това просто е един възможен механизъм. Трябва да бъде допълнен с много други мерки, които по-настоящем дебатираме в пакета економическо управление. Така че в точките от преамбюла ние много ясно подчертаваме тези важни аспекти в доклада по отношение на допълнителните мерки, които трябва да допълня този механизъм за стабилност. Крайна сметка ще се намалят рисковете към финансовата стабилност и ще се укрепи превенцията и корективността, свързани с двата аспекта на пакта за стабилност и развитие. Необходимо е, разбира се, наблюдение на националните бюджети и използването на нови процедури по отношение на макроекономическите дисбаланси. Втората точка от брембюла. Тук сме включили също с споразумение помежду ни а именно, че принципът на солидарност между държавите членки на съвета, особено тези в еврозоната, следва заедно да се заемат с задачите пред е, еврозоната, средносрочен и дългосрочен план и е, е, отново преодоляване макроекономическите дисбаланси между тях. Другите две се отнасят до факта, че тъй като това е договор, не можем, е добавка към договора, не може да се навлиза в подробности, особено ще има доста а, е, различия, някои няма да бъдат съгласни, вече има такива изказвания, но ние просто казахме, че комисията трябва да състави подробен списък с правила, как точно ще се прилага механизма, как ще функционира и да посочи кои са онези други инструменти, които следва да бъдат използвани. На последно място твърдим, че комисията трябва да разглежда и други механизми, за да гарантира финансовата стабилност на еврозоната и се предлага да се направят нужните законодателни предложения. По отношение самия член, който се предлага от съвета, тук мислим, че има малко по-различно е, наше тълкование на този механизъм. Ние предвиждаме този механизъм като предоставяш възможност на този, който го управлява, да си върши работата, без да се превръща просто в е, средство, което трябва да бъде активирано. Факта, че се използват думи като активиран сякаш е нещо, което никога не може да се приеме. Спомняте си този диспут за включване и изключване, нещо, което се активира или деактивира, е, а не механизъм, който просто функционира и изпълнява задачите си. И другата дума, незаменимо, менеджерите, управителите ще трябва да взимат тази активна стъпка за активирането на нещо, ако то е неизбежно. Значи всичко просто ще потъне, ако не се дръпне това копче, не се натисне това бутонче и да изкочи спасителния пояс. Не е необходимо да се навлиза в такива подробности според нас в този член 3 и затова думите activated and indispensable могат да бъдат заличени. А, казваме, че се създава механизъм за опазване на пакта за стабилност и съответните инструменти ще бъдат описани по-късно. Но това е постоянна промяна в договора и според нас не е необходимо да се включват такива рестриктивни е, фрази, които мог, могат много да затруднят живота ни по-късно. И сега стигам до последното, но много значимо допълнение. Спомняме си, и много членове казаха това, Триша също, а, сега на 26 януари също бе казано също. Туто в реч, а, а именно ние не сме свидетели на криза на еврото, а криза на индивидуални евространи. Тоест механизъм или фонд, който ще помогне, няма да помага директно на еврото, а ще подпомогне съответните страни, които се нуждаят от помощ. Следователно не можем да не, се, е, да не правим препратка към членовете на еврозоната. Те ще имат своя принос в, в духа на солидарност и очакват да получат съответната помощ, ако имат нужда от нея. Така че, според мен, а и ние взаимно правим това предложение, всички държави членки на еврозоната да могат да се възползват от този механизъм. А да кажем, че това се използва или се активира като средство само ако е неизбежно по отношение стабилността на еврозоната като цяло – просто вече е, задължава една страна да покаже своята задлъжнялост или криза или дисбаланс е, и, и тази криза просто трябва да докаже, че е, води до дестабилизиране на еврозоната като цяло. Има държави, които са по-малки, които може би ще имат затруднения да направят това ако се наложи. Т.е. трябва да гарантираме всички, които имат своя принос в еврозоната, да имат възможност да се позоват на този механизъм без е, да се ползувават на конкретна такава фраза. Мисля, че това в резюме представя промените, е, които ние предлагаме да влезат в доклада. Очевидно, не споменавам нищо, което се дебатира с АВКО по отношение на процедурата. Дали това трябва да бъде в един или друга точка, Оставам го на тях, те да уточнат тази процедура. Благодаря ви. Благодаря, Жан Пол. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък. Присъединявам се към коментара на съдокладчика. Ще се спра само на два момента. Задрасквайки, заличавайки думичката неизбежен, се опитваме да избегнем правен дебат. Защото когато включваме подобни думи, това означава, че би трябвало да определим съвсем ясно какво е неизбежно и какво е, изб... така да се каже, подлежи на на оценка. Не става дума за обективен критерий. И точно по тази причина решихме, че е хубаво да избегнем тези дълги дискусии и да заличим думичката неизбежен. И освен това, по отношение на еврозоната, също не желаем двусмисленост по отношение на трудностите в еврозоната. Или се застъпва становището, че механизмът може да се използва само в случаите, в които има някакъв глобален проблем в еврозоната или се предвижда възможността механизма да влезе в действие, когато само е една отделна страна, да кажем, изпитва определени затруднения, които биха могли да се отразят и на цялата еврозона. Ние по-скоро Както се казва, предлагаме тези неща, за да за да се опитваме да ви убедим, че ние сме единствено е, откриватели, така да се каже, на истината и на правилния вариант. Не, но измененията в договора се предприемат, за да се е, приведе текста в съответствие с конституционните изисквания в дадени страни и в никакъв случай не за да се създават допълнителни правни и практически затруднения за дадени държави членки, когато се задейства механизмът. Това бяха моите предварителни бележки. Докладчиката на Алде Рамон благодаря. Колеги, когато економиката растеше в Европейския съюз е, се развиваше законодателството, обаче се случиха неща, когато вече нещата не излежаха толкова добре и това изисква е, съответно корекция на актовете, когато има голяма криза. И това е историческа точка в развитието на Европейския съюз. Удовлетворен съм, че всички държави членки се отнасят много съзнателно към е, всички тези проблеми. Еврозоната трябва да бъде проактивна, за да може да преодолее проблемите си и да погледне бъдещето със съответните гаранции. Еврозоната трябва да бъде силно а, защитена. В противен случай, без нея, кризата ще, ще бъде още по-голяма за държавите членки. Държавите, в която е, съм аз, Испания, също в това число. В този смисъл аз подкрепям промяната в Лисабонския договор. Това е много важна първа стъпка за постигане на по-добро економическо управление на Европейския съюз. Днесната реформа е гаранция за по-добър стабилитет бъдеще. И на последно място, не мисля, че трябва да спрем само на това ниво за корекция. Гарантирането, опазването на а, Съюза трябва да включва допълнителни мерки за спиране и намаляване на кризите, така че държавите, държавите членки да имат достъп до гъвкави кредитни линии, например. И аз ще предложа подобно изменение в този смисъл. Благодаря ви, председателката. Благодаря. Иво. Thank you, Mrs. Mrs. Chairman. Благодаря. Надали мога да добавя нещо? което би добавило към текста. Според мен, текстът, предложен за промяна на договора, е дискутиран часове наред от лидерите на държавите членки. Така че аз съм доста скептично настроен дали нещо, което се измерва само с редакция на текст, обсъждан в комисията или в парламента, дали ще можем да направим някаква допълнителна промяна в компромиса, се съмнявам. Имам предвид текста, предложен в съвета. Моето изменение, което съм предложил, включва три аспекта. Изискване за уточнение. Нищо повече нямам какво да кажа. Благодаря. Председателката, благодаря. Силви Йорген и Юго. го. Силви, имате думата. Е, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за свършената работа. Темата е добре позната. Нека позволете ми да направя следния коментар. Е, Германския конституционен съд излезе с решение, което ни кара да изменим договора. Аз много уважавам Германския конституционен съд, но мисля, че трябва да подготвим изменението по съответния начин. Аз съм шокирана, че това изменение се предлага само на английски. Мисля, че като мисля, че се намираме в доста затруднено положение по отношение на, на това изменение. Каза се, дори комисията каза, че може да се прави всичко, само не да се изменят договорите. Три месеца по-късно държавните правителствени ръководители в ця... с цялата си мъдрост взеха едно о, решение а, и те изобщо не трябва да са сред когато парламента се а, намесва и а, да държавните правителствени ръководители а, а, казаха че отваря дискусията за изменение на а, договорите и то точно в а, онази част, която каса економическото управление. И сега възниква въпроса дали в еврозоната може да се отиде по-далеч, отколкото предвижда договор. Ако отворим за изменение член 136 за мерки касащи еврозоната, наше задължение ще бъде да бъдем последователни и да дадем на а, економическото управление всички правни основания, които са необходими. За това аз желая да не се подаваме на натиска от страна на съвета и на срещата на върха. Мисля, че ние не трябва да правим това, което те ни казват. Юрген. Госпожо председател, аз вече съм казвал, че нашата политическа група е доста критично настроена, не защото по принцип сме против е, измененията, но ние не смятаме скорената процедура за правилния подход. Е, не, не мога да променя това, което вече е, е решено, но смятам, че по този начин се нарушава демокрацията и демократичния принцип. Като гледам настоящия текст, не съм съвсем сигурна, че е задължително необходимо той да се измени. Защото текст на а, е, член 136 може да се е, чете и така, че той да покрива и економическото управление, поне в немската му версия. Така че аз не съм съвсем сигурен, че този текст трябва да се е, измени. А, това, което е предложил на английски като текст, последните три думи to strict conditionality, като е, сметам този текст за неподходящ. Според моето езиково разбиране на немски, този текст предвижда и един а, автоматизъм, който тук не е подходящ. И когато става дума за конкретния въпрос, този текст е неподходящо да се включи на това място. А, мисля, че че трябва да се запази, да се изведе на преден път на план солидарността между европейските държави. Ако го направим, това ще бъде добра альтернатива. Thank you. Uh, Mr. Благодаря, господин Давиго. Muchas gracias, señora presidenta. Esta mañana la comisión... Благодаря, госпожо председател. Днес преди обяд комисията по конституционните въпроси АВКО се спря на юридическите аспекти на реформата. Няма да излагам е, абсолютно всички аспекти, които обсъдихме, но ще се спра най-вече на економическите аспекти. Да, е, колегата Скиклюна посочи е, някои различия в е, вижданията на парламента и на съвета. Защитния механизъм всъщност не е защитния механизъм, който ние е, си представяме и очакваме. И въпросът е дали можем да разглеждаме този защитен механизъм по чапката на економическото управление, като естествено сглобим отделните елементи от е, правната уредба. Нещата са свързани с е, отдавна съществуващия въпрос за ценни книжа, за еврооблигации и така нататък. Ако от е, тези отделни елементи се опитаме да създадем нещо ново и по-съществено, ще трябва да сглобим така отделните елементи, че да се получи един голям, наистина важен инструмент в рамките на еврозоната, който ще измести на заден план всички останали инструменти. Допълненията, предложени от докладчиците, малко ме притесняват, а именно е, нещата така да обхванат не точно цялата еврозона, а да бъдат предвидени единствено за отделни държави членки, които имат трудности. Това вече създава определени затруднения. Би трябвало да бъдем много, много внимателни. Да, казва се. Добре, Европейският съвет постига на споразумение. Нямаме чак толкова много пространство за собствени решения. Трябва да се придържаме към рамката, определена от съвета. Но когато ние се опитваме да ограничим фонда за стабилност, като че ли не е, наставяме достатъчно широко отворена вратата и за другите инструменти, които може би някой ден ще се наложи да използваме. Така че от една страна можем естествено да ограничим е, фонда за стабилност, но по този начин ще ограничим и възможностите за държавите членки. При всички положения аз ще представя становището на АВКО, когато му дойде времето. Благодаря. Аз също искам да кажа няколко думи. Аз съм сред тези, които се мислят, че договора няма нужда да бъде променен, за да се въвеждат механизми, които сме въвели вече. Следователно, притеснена съм, че ако не можем точно да редактираме изменението, тогава вече просто ще затворим вратата, която преди това сме оставили отворена. И струва ми се, че Едвард ни показа как точно вратите могат да бъдат затваряни пред държавите членки, малките държави членки, така че всъщност техната криза да не може да повлияе никога на стабилитета, стабилността на еврозоната. И в този смисъл е, ни харесват предложенията, които той прави, защото наистина по този начин се отдава значение на избраните думи. Трябва да помисля дали бих могла да измисля нещо гениално, което да значи същото, но да се използват различни думи. Може би е, и други колеги ще мислят тази посока, но 100% заставам зад проблемите. Повтарям, че първоначалната редакция, както е предложена и дебатирана от държавите членки, е доста опасна според мен. Не мисля, че би ни помогнала особено. Бих искала съвета малко повече да се беше в вслушвал в казаното от е, нашия парламент, защото е, често се оказва, че ние сме били на по-правилна позиция, отколкото те. И 3 е, февруари е крайния срок за измененията. Много ви моля, имайте предвид това. На 10 февруари трябва да бъде а, разглеждано. Гласува се 14 в Страсбург, понеделник. Тя в Авко на 17 се гласува, като вероятно на 1 март ще влезе в пленарна зала. Това е сегашния график. Много ви благодаря. Както вече бе казано, работим с английски текст. Няма точка разни. Следващото заседание е понеделник 7 февруари. Сега ще дискутираме при закрити врати изслушванията на директорите, кандидатите за директорски позиции. Така че колегите, които могат е, да участват, моля останете, останалите ви моля да напуснете залата.